Госпожо Кноблок, благодаря ви, че приехте нашата покана. Ваши превъзходителства, господин председател на Европейската комисия, господин предат, председател на Сметната палата, господин министър-председател, дами и господа, скъпи колеги, днес отбелязваме деня за възпоменание на жертвите от Холокоста. Еврейските общности и етническите малцинства, роми, синти и други, които станаха жертви на нацистският режим. За пръв път отбелязваме тази дата в пленарна зала по време на пленарна сесия. Чрез това ни действие ние заявяваме, че ние няма да забравим случилото се. Ние не искаме да забравим това, което се е случило. Още веднъж повтаряме че никога няма да забравиме случилото се и че ще се бориме срещу всички прояви на омраза и антисемитизъм, за да припомниме ужасните а, действия, извършени от нацистския режим. Не става дума само за възпоменание, става дума за лекуване на раните. Холокоста трябва да остане вечно в нашата памет, за да се бориме туж... винаги срещу подобни явления. Днес 50% от европейските граждани заявяват, че има антисемитизъм в техните страни. Това означава, че вируса на антисемитизма не е бил е, унищожен. Трябва да се бориме срещу тези е, вируси, срещу тази омраза, но нашата воля е по-силна от омразата и липсата на търпимост. Европейският парламент ще бъде винаги на страната на жертвите на дискриминация и насилие. През 2016 година организирахме среща на високо равнище, на която обсъдихме е, бъдещето на еврейските общности в Европа. Заклеймихме антисемитизма. Трябва всички заедно да защитаваме принципите, залегнали в резолюцията на ООН, чрез която се обяви Международния ден на Холокоста. Трябва да се бориме срещу всички онези, които отричат Холокоста, срещу всички деяния, които им са подхранени от етническа или религиозна омраза. Нашето послание е ясно омразата, насилието и антисемитизма нямат място в Европейският съюз. Няма да позволим трагичните грешки от миналото да се повторят. А сега ще, да, ще дам думата на госпожа Шарлот Кноблок, която е председател на еврейската общност в Мюнхен и Горна Бавария. Е, на три годинки тя е била арестувана. Единствената и е, единственото престъпление е било, че е била еврейка. Нейното семейство е било спасено от е, семейство на християни и тя е посветила живота си на борбата срещу антисемитизма. Благодарим ви за това, което правите, госпожо Кноблок. Моля ви, а, обърнете се и кажете това на членовете на Европейският парламент. Sehr geehrter Уважаеми господин председател на Европейския парламент, господин Таяни, благодаря ви за вашите успокоителни, прекрасни думи в началото на това заседание. Уважаеми господин председател на Европейската комисия, господин Юнкер, ваше превъзходителство, господин министр-председател на Белгия, господин Мишел, уважаеми и скъпи ученици, уважаеми депутати на Европейския парламент, уважаеми госпожи и господа, с удоволствие приех поканата и благодаря сърдечно за нея защото едно посещение в Европейския парламент винаги за мен е било нещо особено, нещо специално. Много от вас всъщност редовно влизат и излизат в тези сгради и в тази сграда, но за мен усещането, че съм тук е неповторимо и извисяващо. Тази пленарна зала е, не е само пленарна зала на един обикновен парламент, е, като всеки друг. Не. Всеки от вас е избран тук като представител на своята страна и своята партия. И вие всички сте тук, за да запазите в демократична битка помежду си доброто бъдеще на гражданите на Европа. Това не е всичко. Тук, за този пулт и за този президиум, виждаме не едно национално знаме, а националните знамена на 28 държави. И в средата виждаме жълто-синьото знаме, което олицетворява идеята за единство на Европа. Идея, с която вие, като членове на Европейския парламент, сте се ангажирали. И е, това знаме всъщност е, означава, че тук се създават не само закони, тук се създава усещане за общност и единение и а, то символизира ценностите на Европа, а, ценности върху които тя се гради и до днес, а това са свобода, демокрация, права на човека, откритост, толерантност и воля за мирно съвместно съжителство. Идеали, които а, дълго време смятахме, че са нещо нормално и, и а, разбиращо се от само себе си включително и за мен, дълги години едно такова настояще бе, в крайна сметка, почти немислимо, защото твърде потискащо и повсеместно бе усещането по време на моята младост, усещането за това, че господства варварството, за това, че не остава нищо човешко и че без задръжки именно варварите рушат и убиват. И дълго време аз а, Нямах собствено име, нямах собствена идентичност, живеех по чуждо име и чужда идентичност. Ако бях запазила своята самоличност, щях да съм осъдена на сигурна смърт. И моите близки, една голяма част от тях, загинаха. Още днес си спомням, е, и е, е, живота по, сред убийци, сред е, хора, които е, им помагат, сред е, такива, които са равнодушни. Но, слава Богу, и в най-мрачните периоди от тази история имаше хора, които рискуваха живота си, за да запасят своята човечност светлината на човечността не бе изгаснала дори и в най-мрачните периоди от историята на Европа. Моят съпруг и аз дълго време е, смятахме, че трябва да напуснем не само Германия, но и Европа. Твърде покварен ни се струваше този континент. Е, но е, раждането на децата ни промени нашите планове. Децата ни израснаха в една страна, в която все още владееха усещането за несигурност, за липса на комфорт и спокойствие за еврейската общност. И в десетилетията след войната доминираше усещането за безпокойство, защото никой не знаеше в крайна сметка кой е умърсил ръцете си с еврейска кръв. Безпокойството за това, че живееш в страна на убийци, е нещо, което непрекъснато ни съпровождаше. Струваше ни се немислимо да останем да живеем в Германия. Но ето, че не съм тук пред вас. За щастие бих казала, защото с годините и десетилетията се оказа, че и това, което ни се струваше немислимо и невъзможно, е възможно. Е, оказа се, че демокрациите са по-стабилни в Европа след войната. Оказа се, че е възможно да е, се загърбият старите връжди и омразата. И кой можеше да повярва на времето, че е, дори и в Германия ще можем да забравим зверствата по време на Холокоста. Но оказа се, че може би малко сме избързали, защото свободния строй, демокрацията, демократичното устройство в следвоенна Европа е в опасност. Днес може би повече отколкото в предишните години. Е, има не само външни заплахи. Е, Европа е, е достатъчно стабилна, за да се опълчи срещу тези външни заплахи. По-страшни са тези нападки, които са отвътре. И мотото на Европа обединени в разнообразието, би трябвало да ни даде вяра в едно по-добро бъдеще. Това бъдеще обаче е свързано неминуемо с паметта за миналото. На 27 януари чествахме Международния ден в памет на жертвите на Холокоста. 6 милиона евреи са убити по това време в е, годините от 33 до 45 от убийците са национал-социалистите в Германия. Този ден е свързан с датата на освобождаването на концентрационния лагер Аушвиц. Тази година се навършиха 74 години от тази дата. Но оцелелите от Аушвиц, които лично са преживяли зверствата, стават все по-малко. И затова Особено важен беше сигнала, който изпратиха към всички нас главните кандидати на християн-демократите и социал-демократите за европейските избори Манфред Вебер и Франс Тимерманс заедно посетиха Аушвиц веднага след номинирането им. И все пак остава тъжният факт, че все повече хора казват хайде да замълчим не е необходимо да си спомняме непрекъснато за мрачното минало. Това означава, че ни предстои едно време без памет и без свидетели. И много хора смятат, че е, настоящето не бива да припомня миналото и трябва да служи като трамплин за едно бъдеще без памет, без спомен. При такова загърбване на миналото и забравяне на историята не е изненада, че отново се съживява антисемитизмът. Ние, членовете на еврейската общност, усещаме е, последствията на това развитие днес. Е, публичният живот на еврейската общност е невъзможен без полицейска защита. И усещането за сигурност сред еврейското население в Европа намалява. Наистина има много евро... еврейски центрове е, в е, европейските градове. Има синагоги, има е, домове, в които еврейските общности могат да се събират и да организират различни прояви. Но това естествено не е единственото тези сгради би трябвало да почиват върху фундамента на доверието. И аз самата знае колко дълго време бе нужно, за да се освободи от чувството за безпокойство и несигурност в моя роден град Мюнхен след 1945 година. И е, вечно готовите куфари, за да замине и напусна Европа, е, в крайна сметка бяха разопаковани окончателно едва през 2006 година, когато бе открита синагогата в Мюнхен. Но сега се усещам, че може би съм действала прибързано мисля си за това най-малкото. Намалява доверието сред еврейската общност. Много от хората започват да се чувстват изоставени. Те срещат враждебност и нападки, вербални и физически, и страдат най-вече от равнодушието, от липсата на разбиране, от липсата на съчувствие. Надига се отново омразата срещу евреите в целия политически спектър, във всички е, среди на обществото. Като започнем от политическата десница и минем през е, крайна десница и минем през радикалната левица и стигнем до е, политическия център. Освен това, да не забравяме и мисулманските общности. Е, има е, сили като альтернатива за Германия, като представителите на антисемитската кампания БДС и като радикални мусулмани, които не желаят да се живее в мирно е, съжителство. Госпожи и господа, това е само половината истина. Естествено, и за щастие в Европа, във всички държави членки има хора, които си спомнят за жертвите, които си спомнят за ужасите и се изправят в защита на демокрацията и толерантността. И така в е, днешната европейска политика обаче срещаме е, и антисемитизъм. Когато е, не се поставят своевременно граници, антисемитизма много бързо се разпростира. В Обединеното кралство можем да намерим примери за антисемитизма. Лейбористската партия, която е, дълго време е, бе символ на политическия разум под председателството на Джереми е, Корбин стана е, един от проблемните случаи за Европа, именно по отношение на политическия антисемитизъм. Лейбаристите напуснаха политическия център в последно време. Отдалечиха се от него. места в една такава в полумрак, в полутъмнина, полусветлина, непозиционирането започва да се разпростира и обхваща все повече и повече политици. Лейбаристите под председателството на Джереми Корбин са пример за това. Те не забравят никога да посочат колко специална е ролята на Великобритания, но същевременно показват, че всеки път са готови да се отклонят антисемитизмът намира политическо и обществено пространство, в което да се развива. И последните анкети във връзка с антисемитизма показаха съвсем ясно, че това, за което говоря, действително се случва. Господин председател, нека да бъда съвсем ясна. В една Европа, в която 89% от евреите се оплакват от засилване на антисемитизма, очевидно има проблем. Една Европа, в която една трета от еврейското население е мислило поне е, и е правило планове за напускане на Европа, очевидно има проблем. Омразата срещу евреите е, отравя обществения климат като цяло. Изпълнена съм с е, тъга и с болка, че след толкова десетилетия след Холокоста отново се изправяме пред антисемитизма. Наше задължение е да се опълчим на такова развитие и а, да направим всичко, за да го ликвидираме. Европейските градове, които днес са център на нашия живот, дълго време бяха всъщност градове, в които се развиваше именно най-лошото от европейската история. Уважаеми европейски парламентаристи, уважаеми членове на комисията, вие сте хората, които могат е, да управляват съдбините на Европейския съюз. И аз е, ви призовавам днес и в бъдеще направете всичко възможно, за да стане ясно, че антисемитизмът няма място в живота на Европа днес и в бъдеще. Свободата и демокрацията, е, на които се радваме днес, са толкова силни, колкото силни са демократите, които се застъпват за тях. Колкото по-готово е мнозинството да защитава хората от омразата. Тази омраза в никакъв случай не бива да доминира. Не бива да го допускаме. Благодаря за вашето внимание. Ringrazio. От името на Европейският парламент искам да благодаря на госпожа Кноблок за тези ценни слова, които са много важни за всички нас. А сега ви приканвам да отбележиме с една минута мълчание паметта на жертвите на Холокоста. Ако искаме да посветим една минута на всяка една жертва, ще трябва да мълчим и да стоим прави 11 години. А след това ще а, изслушаме кратко музикално изпълнение. По време на минутата мълчание ще видите рисунки на деца от концлагерите. Те ни оставиха своите творби на хартия и тези рисунки са, са изложени в синагогата Пинкаса в Прага. Благодариме за това, че ни дават възможност да ги видим. Това са чувствата на деца, които са били изложени на омраза и насилие, нещо, което децата не трябва да опознаят никога вече.